Okay, colleagues, can I open the meeting? Can I just... Добър ден, колеги! Нека да започнем нашето заседание. Нека да ви напомня, че както обикновено, това заседание се излъчва пряко по а, интернет. Нека първо да видим приемането на дневния ред. Има ли някакви забележки, коментари? Ако няма такива, ако сте доволни с този дневен ред, продължаваме по него. Благодаря ви. А сега одобрение на протоколите от заседанието от 9-10 ноември. Одобряваме ги. Дам. Добре. Пристъпваме към точка 3. Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път. Госпожа Аяла Сендер, имате думата. Благодаря, господин председател. Първоначално искам да благодаря на колегите за търпението. Защото по различни причини не можах да застана пред вас по-рано, за да ви представя първите идеи по този доклад и да участвам в първата обмяна на на възгледи по доклада. Благодаря още веднъж на всички за търпението. Ясно е, че след първо отчетене на Европейския парламент и преди европейските избори бяхме получили едно предложение, сравнително амбициозно предложение, което беше направено на времето и предложение, а, което беше много точно. А днес, след като съвета направи своите заключения, днес сме в ситуация, в която, нека да си признаем, имаме много различия. А ще трябва да си сътрудничим още повече, ако искаме да намерим някакво решение. Трябва също така да добавим, че неотдавна Европейският съд прие решение по друг пакет за права на пътниците, но за въздушния транспорт. И съдът издаде решение, което по-скоро дава право на Европейският парламент желанието му за радикална защита на правата на пътниците. След това встъпление Искам да помоля колегите да последват идеите ми, за да можем да сближим възгледите и съответно да постигнем, да бъдем единни в работата с, а, а, вътре в парламента, за да можем също така да устояваме позициите си пред съвета. Ние като парламент ще последваме предложението на комисията. Направихме амбициозно предложение, за да защитим възможно най-добре пътниците. От момента, това предложение ще въжи от момента, в който имаме на 12 пътници в кораб или лодка. Съветът се опитва да ограничи правата, които искаме и иска те да се прилагат от 36 пътника нагоре. Когато говорим за водните пътища, говорим за трима души екипаж и също така за кораби с над 300 тона. Искам също така да чуя мнението на колегите. Става въпрос за предложение, което определено обърква пътниците. Трябва да имаме ясни дефиниции. В Европейския парламент приехме едно изменение на господин Кирков за изключителни обстоятелства. Мисля, че така неговото предложение става твърде детайлно и е след като вече имаме и решение от съда, мисля, че това изменение вече не е валидно, не може да бъде приемливо. Когато имаме налагане на административна санкция, прекъсване на електричеството и нещо друго, всичко това може да влиза в графата технически проблеми, според Кирхов. А тези проблеми бяха разгледани от съда и определени за въздушния транспорт. Относно обещетенията на пътниците, също има голяма разлика между позициите на съвета и парламента. А съветът иска да разгледа възможностите за компенсации, докато парламентът от своя страна иска да защити повече пътниците. Според съвета, основните насоки, които ще се предложат, всъщност няма да отговарят на тези, които ние искаме. Например, когато ставаше въпрос за въздушния транспорт и, например, анулиране на полет, мисля, че трябва да се придържаме, така както да го каза, към тяхното решение т.е. за да се защитят пътниците. И по същия начин трябва да процедираме и за водния транспорт. А съветът днес изказва мнение, което все по-трудно ще бъде защитимо, особено като се има предвид решението на съда. Нека да кажа, че всъщност решението на съда много облегчава нашата работа. Говоря също така и за а, круизерите. И тук в нашата комисия винаги сме се опитвали да насърчаваме туризма и съответно, когато става въпрос за такива големи пътнически кораби, круизери, трябва да проявим известна гъвкавост. Особено, що се отнася до предварителното уведомление и помощ дори това леко да ограничи правата на пътниците. Но със сигурност трябва да намерим методи, така че туристическите фирми, които предлагат и които осигуряват круизове, трябва да бъдат изслушани, за да видим какви са евентуалните други решения, когато Става въпрос за, такъв, за такава специфична услуга. Трябва да вземем предвид тяхното мнение. И накрая, господин председател, искам да кажа, че що се отнася до допълнителните механизми, които изготвяме и които ще помогнат пътниците да не стигат до конфликти относно сигурността им и защитата им. Нещо, което винаги сме искали. По всички тези точки мисля, че можем да намерим обща позиция със съвета. Разбира се, ще има други точки, по които няма да е толкова лесно, например приложното поле, също така обещетенията на пътниците, и дефиницията на понятието специални обстоятелства, извънредна ситуация. Но като цяло мисля, че съвета трябва да се доближи до позицията на парламента. Очаквам с нетърпение да ви изслушам. Благодаря предварително на колегите, благодаря на госпожа Копенхоен и госпожа Билбао. Съжалявам, че не можах да ги видя по-рано, но те се занимават допълнително с това досие. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Госпожа Локенкол. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо Айола Сентър. С най-голямо удоволствие изслушах казаното от вас. Благодаря ви за това, че взехте предвид различните гледни точки. Съвета, както забелязваме, имат по известни аспекти доста по-различно мнение от позициите, прияти от парламента на първо четене. Що за малките плавателни съдове се през се предвижда изключение и аз съм съгласна с подобен подход, защото те бяха отправната точка на нашите изменения. Естествено, важно, е, важно е да се вземат предвид и да се зачитат и защитат интересите на пътниците. Но има и от друг вид е, плавателни съдове, яхти, малки плавателни съдове. Е, там просто трябва да разглеждаме всеки отделен е, съд по-отделно, трябва да вземем предвид интересите на малките предприятия. И това, това беше в духа на нашите измененията, измененията, които бяха прияти на първо е, четене, включително и достъп за хора с увреждания до е, известни транспортни средства, така че взимайки предвид всичко това, ще подготвим текста за второ четене. За а, превозните средства над 36 пътници има отделен регламент. Ще ми се да, да разбера какво е, какво а, определят подобна цифра. Защо подобна цифра е приета от съвета? Ние бяхме а, приели а, съдове с по-малка вместимост. И още а, една една позиция по дефиницията. Съвета има малко по-различно виждане са а, е, туроператори. А, е, те, те, са, те са взели дефини... Ние... Де, съвета е променил дефиницията от тази, която е залегнала в други директиви. Бих искала да знам защо. Защото Боя се, че ако е, имаме друго определение на термина е, туроператор, ще се създаде е, известен правен вакуум и ще има известно объркване. Така че струва ми се, че би било добре да се върнем към дефиницията на комисията, така както е залегнала в, в други директиви. Благодаря ви, господин Алкадрай. Съвсем накратко искам да се изкажа, господин председателю. Първо искам да благодаря на докладчика. Тя работи при много тежки условия. Тя самата го спомена. Но аз съм убеден, че всичко ще има един положителен завършек. Имам някои коментари от общ характер. На първо място, а, по тази тема и за другата тема, точка от дневния ред, а, трябва да си извадим а, изводи по отношение на правата на пътниците в рамките на въздухоплаването. Там има много проблеми, които не са разрешени все още ние не разполагахме с достатъчна информация по отношение на обслужването на клиенти. Това е добре да се интерпретира на европейско ниво. Това са изводи и полуки, които трябва да приложим на това ниво. Както а, реши Европейския съд, при закъснение над 3 часа се равняват на анулиране, което означава, че пътниците имат право на обещетение. Това трябва да се провери и законодателя а, трябва много точно да постанови при а, какви условия, а, на какво обещетение има право а, пасажерът от каква помощ има нужда, имат нужда пътниците, от каква помощ имат нужда и самите оператори при извършването на тези услуги относно приложното поле. Аз разбирам, че някои категории не са включени в приложното поле на тази директива, например по отношение на по-малките плавателни съдове, но а, основните разпоредби трябва да бъдат включени, за да няма допълнителни спорове а, относно това дали определен пователен съд а, попада в рамките на, на тези разпоредби директивата или не. Не знаем дали а, тонажът е правилен критерий или броят на пасажерите. Това трябва да бъде конкретизирано. Трябва да имаме един ам, едно ясно формулиране. На последно място искам да спомена, че за мен е важно на европейско ниво да има един централен орган, където могат да се подават оплаквания за да, може, за да могат да се предприемат коригиращи мерки. Молба на нашата комисия е да се създадат условия за хора с, затруднена подвижност, за да могат те, разбира се, да се възползват от тези транспортни средства при приемливи за тях условия. Те са голяма част от населението, това го знаем. Населението застарява все повече и това има въздействие върху нашата мобилност и подвижност. Това трябва да бъде взето предвид. Благодаря ви. Благодаря. Госпожо Билбао, искате ли да говорите като докладчик в сянка? Не. Госпожо Ликтенберг? Ева, искате ли да говорите по този въпрос? Благодаря. Току-що бях информирана по съдържанието. Съжалявам, че закъснях. Относно правата на пътниците и относно въпроса за малките плавателни съдове. Имаме проблем в това отношение и на това ни е ясно на всички. Но не знам. А, от моя гледна точка поне а, трябва а, да заложим принципа на свобода да се отнася до премахването на всички а, бариери. Трябва да сме много внимателни, когато ам, формулираме понятието малки плавателни съдове, Така че, когато а, заложим понятие за малки плавателни съдове, тогава при големите плавателни съдове и а, круизните кораби вече ние не, не можем да заложим никакви критерии. Когато, ако съветът не иска това, то тогава ние като парламент трябва да защитим правата на тези хора. Не можем просто така с лека ръка да създадем много изключения в тази директива, които ще доведат до това, че много, в много малки сектори ще има а, тежест тази директива. Апелирам към всички колеги да гарантираме тези права. Аз се позовавам само на тази част, свързана с правата на пътниците, тъй като тази тема според мен е от най-съществено значение. Трябва а, да разрешим този конфликт със съвета, защото ние няма да приемем това становище, тъй като ще бъде много ограничени. Аз си спомням за проведения дебат. Много задълбочено беше дискутирано какво е възможно да се направи, как изглеждат нещата на пристанищата, за да можем да стигнем до едно ясно решение. Но аз много объркана, когато Комисията по транспорта иска да защити правата на хората с ограничена мобилност за бинок. Благодаря, Ева. Господин Етинг. ви. Вие също сте докладчик сянка, така че за това ви давам думата. Благодаря, господин председател. Искам няколко уточнения по въпросните обещетения. Какво точно ще включват те? Разбира се, важно е да знаем какво ще представляват. Трябва ли да се възстанови, да се върне цялата стойност на пътуването, дали в случай, примерно, на анулиране на пътуването ще има служба, която ще се занимава с тези хора, която ще ги настани някъде, примерно ще ги приеме. И не трябва да има никакви двусмислици в тази област. Иначе гражданите ще бъдат несигурни. И това ще убие удоволствието от пътуването. Примерно, ако се сблъскат с анулиране на пътуването, само по себе си, този факт сам по себе си вече е голямо разочарование, но ако и няма условия, при които те да бъдат а, обещетени, това ще бъде много лошо. Трябва да имаме, мисля, по-ясно законодателство. Благодаря, казва председателя господин Бандали. Eh, благодаря, господин председател. Е, благодаря на докладчицата на първо място. Тя, разбира се, засегна основните е, теми. Аз поисках думата, защото през последните пет години професионално съм се занимавал с тези теми. И ето защо съм събрал опит по тези решаващи въпроси. Искам да подчертая, че трябва много да внимаваме да не смесваме пътуванията по море и по пътуванията по вътрешен воден път. Да не да изясним понятието и за тонажа. Става въпрос не само за големината на плавателния съд, ами за водите, в които плава той. Дали това са спокойни води, дали не са много дълбоки, дали не са опасни. Но разбира се, има опасности в рамките на вътрешния воден транспорт. водните повърхности могат да бъдат а, а, разместени и да не може да се плава а, по тях. Става кораби с 300 с тонаж 300 тона. Дали трябва да се разграничат понятията според тонажа и според броя на пътниците? Или може би дълбочината на водата може би това е по-добро разграничаване по отношение на обещетенията. Възможно е а, да е предимство в а, приморските пътувания, когато има закъснение, това закъснение да може да бъде наваксано за разлика от въздушния транспорт, защото а, самолетите а, не могат да си го позволят това. Те са а, длъжни а, да летят само в своя коридор и нямат как да наваксват това време. А, разбира се, разясняването на въпроса с обещението е много важен, но а, с тази тема можем да подходим по-свободно, защото при а, другите вид пътувания могат да се наваксат закъснение. Благодаря, господин председател, казва госпожа Постър. Относно коментарите на господин Ван Дален за различните водни пътища. Вярно, че досието може да бъде аналогично на това за въздушния транспорт. Знаете, също така, че се повдигат въпроси, свързани с, примерно, лошите метеорологични условия. Там евентуално може да има освобождаване от отговорност и съответно освобождаване от обещетения. Но мисля, че в позицията на съвета не става ясно какво ще се прави при определени условия. Може да се вземе предвид метеорологичните условия, но, примерно, Нека не се казва какво ще стане в случай, че има примерно стачка или терористичен акт или нещо от този тип. Нищо не се казва. А това са очевидни неща, с които се сме се сблъсквали. И хората, които са пътници, със сигурност ще си търсят правата и в подобни случаи, а ние не сме ги конкретизирали. Относно екипажа, броя на екипажа, мисля, че това зависи от типа кораб. Може би някой от комисията ще ми помогне и ще ми разни тези неща. Но какво ще правим, примерно, с дълбочина над 500 метра при различните пътувания. Не знам какви, а, какви всъщност са стандартите, мили ли са или в метри, но как, как въобще ще измерите въобще? А, примерно, дали ще имаме пътуване от 500 метра или 501 метра, надали някой ще тръгне да отчита такива разлики. И последната е ми забележка е относно хората с намалена подвижност или с увреждания, хора, които пътуват на круизни кораби и други. Например, на тях също им се случва да отидат на такива пътувания по различни водни пътища. А за сега всичките съоръжения, които са изградени по водния транспорт определено насърчават пътуването на този тип хора. Благодаря, казва председателя. И аз също съм съгласен с докладчика относно гъвкавостта, особено за индустрията с круизните кораби. И ще бъде наистина добре да говорим с туроператорите на круизни кораби и да чуем какво те ще кажат като специфични изисквания и с какви проблеми са се сблъскали, било то при хората с намалена, с ограничена подвижност, с увреждания и други. Относно тези 500 метра, за които говори госпожа Фостер, мисля, че Имаме много модерни технологии. Например, спокойно можете да посочите на компютъра си а, вашата позиция и да посочите една банка и компютъра ще отчете на какво разстояние сте от банката. Така че мисля, че можем да изчислим дали е 500 или 501 метра. И не става въпрос само за глупаво изискване 500 метра или не, но а, там се решава кой тип кораб може да влезе в река или кой не може, дали фериботи могат да пътуват а, по този волен път или не. Така че за това всъщност говорим за тези 500 метра. А сега господин Дяхунт от комисията. Давам ви думата и Давам ви думата. Благодаря ви, господин председател. Не искам да се връщам към предисторията на предложението. Знаете, че в основата на замисъла на комисията интересите и защитата правата на пътниците. Така че тези две предложения, които бяха представени през декември 2008 година за морския транспорт, вътреш, транспорти по вътрешни а, води и сухоземния транспорт, наблягат точно на тези интереси и права на гражданите. Знаете, че предложенията свързани с правата на пътниците в морския транспорт беше нещо много трудно, но бихме искали да благодариме на а, шведското председателство, което успя по време на съвета на министрите на транспорта през октомври да постигне политическо споразумение, което става един, едно първо стъпало към по-нататъчно развитие. Благодариме също така на докладчика господин Тешене, който обедини парламента около едно една масивна подкрепа на това предложение. Е, госпожа Айла Сантър направи един отличен анализ на политическото споразумение, постигнато на съвета през октомври, тъй като този документ е доста по-различен от онзи предложен от комисията и е, подкрепен от парламента. Става дума за дерогациите, става дума и за малките плавателни съдове, както и правилата, свързани с компенсациите, включително и праговете на тези компенсации. Ние в никакъв случай не отричаме, че има доста разминавания спрямо първоначалния текст. Също но обаче комисията е оптимистично настроена. Тя смята, че е, би могла чрез посредничество да успее да постигне консенсус, който да обедини съвета и парламента. Смятаме, че е, разногласията не са е, от естество, което да не може да бъде, да, че да не могат да бъдат преодоляни, че след известно време ще може да има сближаване на позициите. Сега искам да се върна на някои по-специфични аспекти, които са от голямо значение. В своята дефиниция комисията се позовава на дефиниции разписани в други документи в правната уредба на Европейския съюз и по-специално регламент 114 за пакетните пътувания. От името на комисията, но мисля, че и съвета би бил съгласен с това, опитваме се също да е, да почерпиме опит от е, прилагането на съответните правила в въздушния транспорт и съответно защитата на е, пътниците на въздушния транспорт и да ги прехвърлиме към останалите видове транспорти. И още един аспект, господин председател – Става дума за вътрешни води и разстоянието 500 метра. Тези 500 метра в са е, фиксирани заради известни специфични условия и по-специално става дума за е, плаване по вътрешни води И за да можем да вземем предвид е, тази категория кратки, кратки, кратки, кратки пътувания във вътрешни води, както дори и в, по море, това беше причината за фиксиране на а, е, тези 500 метра. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Аяла, ако е за... Президенте, си пример. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички колеги за техните полезни коментари и изказвания. Благодаря, че те споменаха тези аспекти, които са от най-голямо значение за европейските граждани. Това са, между другото, и хората с ограничена мобилност. За тях не можем да а, направим достатъчно или е малко направено, или много направено за тях. А, внимателно слушах изказването на комисията. Благодаря за нейното а, съгласие и нейната подкрепа за това, че те споделят нашите виждания. Едната институция залага повече на общите ценности, другата институция залага, залага на това, което липсва, както и, например, съвета, неговия подход по отношение на железопътния и шосейния транспорт, това, което беше направено като сравнение, това, което не беше прието. Господин Канчан а, ще докладва по-късно по какъв начин се ам, зачитат а, правата на пътниците, които използват автобусния транспорт. Има много трудности, както и в а, моята област. След като се внесат отделните изменения, може би бихме могли да говорим с а, съвета и след това да обсъдим въпроса дали да го предложим като пакет или ще предприемем подход за изготвяне на друга стратегия. Парламентът реши много правилно да работи съвместно по теми, които са важни, между които и правата на пътниците. Благодаря на всички докладчици за това, че имах възможност с тях да говоря по различните проблеми. Съгласна съм с това, което беше казано, с това, което беше подарено като информация от съвета. Ние всички искаме да не, ам, се зачитат правата на пътниците а, в рамките на морския транспорт и на а, пътуванията а, по вътрешните водни пътища. От значение са и програми, като например Марко Поло. Благодаря на всички колеги за техните коментари. И се надявам, че ще можем да изготвим и ясни правила, да дадем възможност за правно тълкуване и по отношение на решението на Европейския съд. Това е една област, в която трябва ние да определим по-тесни дефиниции, отколкото съвета. Съвета е от, от, оставя тези въпроси открити и е, добре е при преговорите да постигнем сътрудниче, е, съгласие. Ще работя в тясно сътрудничество с всички колеги. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще преминем към точка 4. Права на пътниците, пътуващи с автобусен транспорт, докладчик и Качен. Благодаря, господин председател. Ще продължа с казаното от госпожа Аяла относно пакетния подход. Автобусният транспорт е четвъртият регламент след а, въздушният транспорт, ЖП транспорта, водния транспорт, пакета за водния транспорт, който се разглежда сега и след това е и автобусния транспорт. Ние за сега нямаме конкретно предложение. за споразумение, докато евентуално пък се говори, че ще има подобно към 16-17 декември. Вече имаме първо четене от 23 април с мнозинство 56 гласа за. Резултатът е великолепен. Искам да поздравя работата на колегата Албертини. И сме да твърдя, че базирайки се на постигнатото, бихме могли да продължим да работим в същата насока. За това ще предложа нашата комисия да предложи второ четене. Вече имах две неформални срещи с шведското председателство, също така и с представители на бъдещото испанско председателство. Основните точки, които се разискват, засягат най-вече приложното поле, а също и отговорността. Относно приложното поле, трябваше да се уточни, да се дефинира какво всъщност разбираме под термина регионален транспорт. Това е термин, който все още не е уточнен, за разлика от национален транспорт или пък от е, местен транспорт. Мисля, че трябва да държим сметка тук за два основни аспекта, а именно вътреградския транспорт и междуградския транспорт. Но пък не мисля също така, че трябва да регламентираме абсолютно всичко – но ако изключим градския транспорт, изключим близо 75% от транспорта, така че считам, че трябва да се опитаме да имаме пълна регламентация, като едновременно с това правим разлика между вътреградски, и междуградски транспорт и всичко останало и съответно, да кажем, на държавите членки, че те биха могли да имат възможност да се намесят в тази регламентация, но едновременно с това да осигурим защита на правата на пътниците. Тук говорим за права на пътниците и на това трябва да се спрем, а не да разглеждаме правата на фирмите, които се занимават с такъв транспорт или ам, други различни действащи лица в тази област. И след като направим разграничението между типовете транспорт, трябва да ги вземем предвид. След това идва другия голям въпрос за отговорността. Аз я считам като цел, важен елемент, над който да работим, достатъчно важен, за да сме сигурни, че пътниците са защитени – И трябва да помислим и за ситуации, при които могат да се озуват тези пътници, опасни ситуации, било то пътен инцидент или загуба на багаж. Вярно е, има застраховка, която регулира тези проблеми при движението на пътни превозни средства – но трябва да видим и какви ще са сумите, които ще се плащат. Примерно в случай на пътно-транспортно происшествие с много тежки последици. Трябва да има една фиксирана сума, която да се изплаща веднага и съответно да се включат определен брой гаранции. Това трябва да е целта, която ще си набележим. И е съответно да имаме тези два параметъра, които засягат както пътника и неговата сигурност, така и багажа му. Нещо друго, което също е важно, е защитата на пътниците с увреждания. 127 милиона души, от които близо 50 милиона пътуващи всъщност са хората с увреждания. Достатъчно висок брой, който се дължи до някъде и на застаряването на населението. Трябва да бъдем бдителни и да сме сигурни, че новите пътни но транспортни средства ще бъдат достъпни за всички тези хора и трябва да предвидим график, който да уточни как ще се заменят устарелите превозни средства, които не са екипирани, не са оборудвани с улеснения за достъп за хората с увреждания. Относно този график, мисля, че ако включим този текст към останалата част, т.е. ако подходим пакетно, бихме могли да ги дискутираме паралелно, както тук в нашата комисия, така и в пленарна зала. Ще изчакаме дефиниция от страна на съвета. Както вече казах, съветът не е стигнал до споразумение, поне за сега. Надявам се, че това ще стане до 17 декември и в такъв случай ще бъдем в същите условия, като този, като пакета за морският и воден транспорт. Това ще бъде нещо добро, считам аз. И като си имам предвид, че става въпрос за правата на пътниците, идеята тук е, че трябва да имаме естествено винаги да имаме пред очите си сигурността на пътниците. Това трябва да е същността на нашите искания. Много е важно, че колегите, разбира се и докладчиците в сянка, дават своето становище, надявам се и за напред, така да работим, за да можем да стигнем до това споразумение. Благодаря. Госпожа Сара Чияни. Grazie Presidente. Eh, come ricordava l'onorevole Канчан, il, i punti di maggior contrasto sono... Благодаря. Колегата Канчани вече е, го каза, че тук става въпрос за спорни точки, а именно прожното поле на, е, вътреш... на бъдещата директива. В е, съвета също се пре... провеждат дискусии дали да се включи градския и междуградския транспорт или трябва да се отделят има международни оператори, е, разбира се, които предлагат различни тип пътувания. Шведското председателство е е, е склонно да приеме е, за правилата за издаване на предварително платени билети, но какво ще се случи, когато има някакъв инцидент или смъртен случай? Трябва да има едно систематизиране по отношение на броя на спирките, и а, така нататък да има обозначения на отделните спирки. Този регламент трябва да се разглежда паралелно а, към а, пакета за пътуванията по вътрешни водни пътища. Автобусният транспорт не е изяснен като понятие в съвета. А, и се надяваме, че на 17 декември, до 17 декември всичко ще бъде изяснено. Трябва паралелно да се дискутират тези директиви и да се разглеждат като едно цяло, като един пакет и по този начин ще бъдат разбрани по-добре от нашите граждани. Този пакетен подход ще е едно по-добре решение, според мен. Госпожа Майснер има думата.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 всички сега чакам а, съвета да а, има едно един становище и това е условие, за да можем ние да продължим работата си. По време на първото а, четене имаше а, мнозинство, което подкрепи и с което ние напреднахме по отношение на правата на пътниците в автобусния транспорт. Някои неща са важни, които вече бяха споменати, но все пак ще ги спомена. Дефиницията трябва да е такава, че съвсем ясно да бъде казано кой от отговаря за какво, кой поема отговорността в отделни случаи, свързани с пътниците. Трябва да се уточни какво става с обещетенията при отлагане на пътуване, подмяна на пътуването, при закъснение и така нататък. Важно е това, което ще го обсъждаме на второ четене, а, да определим точно дали това е практично, дали може да бъде приложено на практика, дали това е което ние искаме. И дали може да се приложи на практика в ежедневния автобусен транспорт. Във въздухоплаването е, а, не е толкова трудно а, да се за, за да се намери някакво някаква альтернатива на а, този полет, но при автобусните пътувания това не е така. В обхвата на приложното поле имаме нужда от ясна дефиниция по отношение на регионалния транспорт. Ние казахме, че трябва да извадим а, градския и междуградския транспорт, но а, да включим регионалния транспорт, което според мен е най-удачно голямо предимство от гледна точка на правата на пътниците да се концентрираме върху хора с ограничена мобилност. Това вече беше споменато. Това са много хора, които а, са с ограничена мобилност. Обществото се променя възоснова на демографските а, промени и в бъдеще броят на тези хора, тези хора може да се увеличи. Какво можем да направим за тях, за да им улесним достъпа а, както до, до плавателни средства, така и до автобусите. Също се отнася и до майките с малки деца. Те не винаги пътуват с кораб или с автобус, но може и да предпочитат този тип транспорт. Ето защо трябва да се даде възможност да се възползват от тези улеснения. По отношение на а, пакетния подход, това е добре, ако се направи. ще е много по-просто за осигурителните а, застрахователните компании и така нататък. Но трябва да видим дали има случаи, където а, има нужда от различни разпоредби за плавателни средства и за автобуси. А, тук отново се сещам за хората с ограничена мобилност. Разбира се, е по-кратки разпоредби е по-добро решение, но не винаги най-удачното. Искам да благодаря на докладчика и на всички докладчици в Сянка. Надявам се, че ще изготвим един добър пакет, който ще засили правата на пътниците в Европа. Ja, herzlichen Dank. Благодаря. Основният проблем в това досие е ам, трудното разграничаване между регионален транспорт, градски транспорт и а, това, което ние назоваваме а, дълги автобусни пътувания. А в много региони а, има транспортни съюзи, транспортни издружения, къде те оперират съвместно едното транспортно сдружение а, оперира по а, един маршрут. И това сдружение а, включва различни автобусни оператори. Те спазват различни а, правила. Ето защо е много трудно а, да се проследи а, този въпрос в тези а, сдружения а, вече съществуват такива права на пътниците и трябва да видим какви са те, за да постигнем едно много добро и удачно решение, което ще е стъпка напред. Иначе ще изпаднем в затруднение в някои ам, градове има големи такива транспортни издружения, а, които ам, оперират по определени маршрути трябва да бъдат изяснени тези неща, за да не бъдат изложени пътниците на рискове и опасности, когато потърсят своите права. Въпроса за осъществяване на тези права е от голямо значение. трябва да се направи разграничаване на различния вид поемане на отговорност и а, кой трябва да отговаря за какво, когато има някакъв спорен въпрос. А, в директивата за пътуването по море от голямо значение е гъвкавостта. Това от една страна. А от друга страна, например, в Швейцария в железопътния а, транспорт – има много голяма гъвкавост, а именно, че пътниците могат да изберат дали ам, могат а, някъде да бъдат подслонени с кафе и а, сладкиш или искат да им се възвърнат а, възвърне стоеността на а, билета или ще се възползват от друга връзка, за да продължат пътуването си. Е, но е, ще се получи едно, е, една неравномерност, ако се получи така, че различните видове обещетения са достъпни по различни начин. например, ако не мога да намеря а, място или бю, бюро или маса, където да си попълня оплакването, то ще предпочита а, да се обърна към някой друг оператор и да хвана първата възможна връзка, за да се придвижа. Ето защо трябва а, да има гъвкавост а, в полза а, на пътниците, а не да, се, а не да въвеждаме тези права и да почваме а, с всичко отзад напред. По отношение на мобил... мобилността на хората с увреждания, както в рамките на пътуванията по море, това е едно много важно бъдещо предизвикателство. Аз също се възползвам от тези улеснения, тъй като когато пътувам с куфър, аз се радвам за всички а, а, тези улеснения, които са създадени а, за хората с увреждания, за да мога по-лесно да се придвижа с моя куфър. Същност, е, всъщност, това са елементи, които описват по какъв начин а, едно транспортно средство и един вид транспорт трябва да изглежда в бъдеще, за да бъде използван по възможно най-добър начин. Това са елементи на информацията, които са много важни. По какъв начин се предава информацията за различните дестинации и маршрути, по какъв начин тя е достъпна да не са стълбите за качване в транспортните средства прекалено високи, за да не могат да се използват. А, при последното четене постигнахме на оточняване на тези понятия, но това са точки и проблеми, които все още са отворени и а, с нетърпение очаквам това, което ще дойде като предложение от съвета. Брадбурн. Благодаря, господин Брадбурн. Благодаря ви, господин председател. Имам чувство, че вече съм виждала и чувал това, защото имам чувство, че тези е, аргументи вече сме ги чували много път, многократно. Става дума за компенсации на пътници и след това компенсации за а, превозвачите, а пък и защита на правата на пътниците и така нататък. Така че не виждам нищо лошо във всичко това, но въпросът е, че трябва да бъдем практични и възможността да можем да, да, да прилагаме мерките на общоевропейско равнище. Когато, примерно, се качвате на автобус или на междуградски автобус. Господин Господин Стрелс беше докладчик на времето. Спом... Спомнете си, искахме да, да разглеждаме крат, кратките пътувания с железопътен транспорт е, в, на регионално равнище имаше много различни в е, ситуации, мнения. А, аз, ако си спомняте, бях е, казал, че по-добре е да се допитаме да решим нещата на международно равнище, тъй като държавите членки най-вероятно имат правила и някакви така идеи за компенсации на регионално местно равнище. Така че нека да не се опитваме да, да, да, да прилагане макроуправление на, до най-низкото равнищо защото в крайна сметка не, не, не можем да, да, да се опитаме да създаваме правила за, примерно, обещетение за в размер на една лира или две лири или така нататък. Тук беше, спом... Тук беше спом... споменато и Швейцария. А, тук беше, беше споменато, че примерно при е ниско тарифни компании, човек може да плати 5 лири да от е, Лондон до Единбърг, а, след, ние да трябва да търсиме компенсации с пане, ядеви и така нататък на основата на един билет от 5 лири. Да, вярно е, че от, от, от една страна трябва да защитиме правата на, е, да защити правата на пътниците, но от друга страна трябва да има пропорционалност. Като, примерно, предоставяне на безплатен или много а, или транспорт на много ниски цени в цялата страна. А, и така че този човек не може да получи същата компенсация, като този, който е платил а, един а, билет пълна тарифа, т.е. много по-голям. Така че въпросът, е, както казах, е в, в, в да, да търсиме практичност и приложимост. В, имам чувство, че, че ком, ком, ком, Комисията просто е взела части от предишната нормативна уредба и е прехвърлила в тази и не прави разлики между различните видове транспорт. Затова трябва да бъдем много, много внимателни, когато, когато се опитаме да, да, да разпишем е, начините и праговете за компенсация в различните страни, където положението е толкова различно. Köszönöm a szót. Благодаря. Госпожа Колс. Господин Колс, извинете. Благодаря. Знаете, 50 милиона души са хората с увреждания. Не става въпрос за хора с ограничена мобилност, но също така и хора с слухови, зрителни проблеми – И всеки път, когато говорим за този тип хора, се сблъсквам с това усещане за вече видяно, за дежавю. Говорим за права на пътниците. Говорихме за такива и когато разглеждахме пакета за въздушния транспорт. Бяхме се разбрали, че липсва яснота в дефинициите. И тук се сблъскваме отново със същия проблем. Самият доклад говори за хора с ограничена мобилност, но никъде не се споменава с яснота са хора с увреждания и като че ли не става въпрос, не се включват всички категории хора. И когато разглеждахме на първо четене текста, имам чувство, че съветът беше приел тези дефиниции. Докато за хората, които страдат от някакво увреждане, е много важно да се зачитат правата им както на местно, така и на регионално ниво. На това второ четене виждаме единствено как ще се гарантират правата на тези хора в международния транспорт. Но какво ще стане с правата на тези хора в местния транспорт? Тези хора много често използват транспорта, за да се предвижват. Трябва да гарантираме техните права. И още едно предложение, което искам да ви направя. Ще изпрати, разбира се, ще го изпрати, разбира се, и в писмена форма. То засяга членове 18 и 19. И член 10 предлага правото, дава правото за свободно движение – на гражданите. Мисля, че това е фундаментално право и не трябва да правим разграничаване между отделните категории граждани. После в 18 ти член се говори за едно специфично право правото за обучение на шофьорите. Например, автобус, който да се е оборудван с всичките средства за осигуряване на лесен достъп за хората с увреждания. Но ако шофьора на автобуса не знае как да задейства, примерно, рампата за, за инвалидни колички, тогава проблемът за достъпността си остава. И друг въпрос. А именно за обещетенията. Например, когато един човек на инвалидна количка е ранен или когато а, инвалидната количка е повредена, това никъде не се обяснява в текстовете. Благодаря, госпожи Анжа Яла Сенде. Да, благодаря. Искам също да кажа, че предишните текстове също са свързани, но все пак нека да напомня, че нещата са съвсем различни. Например, в Испания има а, мрежа на пътниците с автобус и друг сухопътен транспорт, мрежа, която е добре развита. В Германия, например, забелязвам, че хората с увреждания предпочитат транспорт от врата до врата, вместо автобусен транспорт, защото така за тях е по-удобно и по-лесно. И в последствие искам в рамките на нашата регламентация, обща регламентация и регламентацията за хората с увреждания, която има за цел да се подобри достъпността на тези хора до транспорта, да се вземат предвид разликите в уврежданията. И после искам да задам въпрос на докладчика и на Овсянка и на комисията. Как предвиждате това а, постепенно включване в сила на тези разпоредби? Много често, примерно в моята държава, имаме вече добре развита мрежа. И дори за някои малки градчета, единственият начин за предвижване на тези хора е транспорта, сухопътния транспорт. Така че не виждам как мислите да подобрите още повече ситуацията там. Радвам се, че ще говорим за гъвкавост, но мисля, че трябва да я предложим най-вече на фирмите, които предлагат тази услуга. Още повече, че изискванията, които ще се наложат, ще бъдат едва ли не противоречиви. И вече съществуващи фирми и съществуващи услуги за тези хора ще трябва да бъдат спрени с това постепенно въвеждане. Това е не може да бъде така. Всичко зависи също и от типа хора, които използват този транспорт. Още повече, че при автобусния транспорт има известна близост между шофьорът и пътниците. Те се поздравяват, когато един пътник влезе в автобуса, нещо, което не е така при другите типове транспорт. Благодаря. Госпожа Крала. Господин Крал, извинете. Аз, аз се очудвам, като имам предвид опита, който имаме до сега, защо не го използваме. Ние приехме а, разпоредбите за правата на пътниците в железопътния транспорт. Те имаха негативен и позитивен ефект. А, а, ние решихме тогава за а, това да въжи за целия междуградски транспорт, например между Кьон до Брюксел, от, а, от Ахен до Лютих има обещетения и така има от Лютих до Брюксел пак няма никакво обещетение. Тогава казахме ние, че а, няма да а, приемем тази лудост и а, се наложихме. Сега отново трябва да се занимаем с този проблем, защото става въпрос за международен транспорт, за а, е, при по-малки държави е, е по-широка стъпен международния транспорт, при по-големи по-малко и отново започваме да се занимаваме с този проблем. Е, има, трябва да се организира орган за, за уреждане на споровете. При въздушния транспорт ги има, при жилопътния не. трябва да се изготви доклад за държавите, които прилагат разпоредбите, които не ги, но все още има информационни пропуски. Още тогава ние настояхме за един доклад, който да даде обяснение на състоянието. Когато се отнасят нещата до операторите с финансови затруднения, да не трябва да плащат обещетения. Не трябва да се оплакваме, защото ние решихме така и защото има а, фирми, които си правят бизнеса на гърба на клиентите. Много а, често в Берлин, например, автобус идваше по-рано, а, а компанията беше определила така, че когато човек изпусне автобуса, може да си вземе такси. Тогава веднъж направих така и го питах защо си зами... тръгнал по, а, по, по-рано. И аз казах, че следващия път ти ще ми платиш так, таксито и ще бъдеш уволнен. Ние искаме да сме точни, за да може а, да а, се хващат различните връзки при пътуванията. По отношение на намалената мобилност. 30% на а, всички пътуващи са с затруднения при придвижването. Има много възрастни хора, има инвалиди, има много малки и бащи с малки деца, които имат затруднения при скачването на стълбите. Има нужда от много време, от много търпение. Е, трябва да мислим в тази посока, че броят, делът им е 30% и ще се увеличава. А можем да, мога да дам пример от Съединените е, щати. Те имат опит във воденето на войда с е, Виетнам. А, и всички автобуси са при, пригодени да може да се качва колиш човек с инвалидна количка в тях това, което Съединените щати правят за а, инвалиди а, вследствие на войната, трябва ние да го направим тук за нашите граждани с затруднена мобилност. Благодаря. Госпожа Фостер. Благодаря ви, господин председател. Искам да се върнем към това, което казахме в началото и доклада на съвета. А, има много така хипотетични аспекти, по-специално, що се отнася до подробностите. Е, много от е, преждеговорящите повдигнаха въпроса за обхвата на е, тази нормативна уредба. И господин Брат Борн и другите споменаха това. Трябва да бъдем много внимателни, когато говорим за градски и междуградски автобуси. Бих искала да спомена и някои други важни аспекти. Първо, става дума за правата на пътниците с ограничена подвижност. Много а, колеги подигнаха този въпрос. Разбира се, има хора, които, има, които страдат от а, различни увреждания. И а, понякога хора, повечето пъти хората, които имат наистина тежки увреждания, разполагат с, съответни, с съответните специфични средства, имат коли и така нататък, докато много други. а, е, а, е, е, милион, милиони други пътуват с обществения транспорт и може да се случи така, че това по някакъв начин да да, да нанесе някаква щета, например, на валидните колички и така нататък. Включ, включително стана дума и за об, обучението на шофьорите, тези, които, примерно, биха могли да помогнат на човек с е, увреждания да се качи или да слезе от превозното средство. Тук също може да се позовем към нормативната уредба за въздишния транспорт. Хората, които имат е, много тежки увреждания, обикновенно имат придружител. Докато е, от друга страна, за тези, които не са с предложител, в крайна сметка шофьорите не са е, медицински персонал, който е, да ги помага. Така че има много какво да се е, определя в, в тази област. И още две, две области. Едното е свързано с отговорността на е, превозвачите и същото. А, също, същото въжи и за сумите, свързани с загубени багажи, с изчезнали или е, претърпяли щати багажи. Нека, защото Нека да не забравяме, че когато хората пътуват с е, самолети, с е, вземат въздушен транспорт, 99% от хората имат допълнителна осигуровка, там където по принцип а, има а, компенсации за загубени багажи, докато в, а, при, при пътуване по с, с сухопътен транспорт, с междуградски и е, автобуси, хората не нямат застраховки. Така че и тук смятам, че трябва да се позовеме на нормативната уредба, съществуваща за въздухоплаването. А, това, това бяха няколкото въпроса, които исках да повдигна. Господин председател, бих искал да се възползвам от това, че разглеждаме правата на пътниците, за да направя едно предложение – Независимо дали става за въздушен, железопътен транспорт, автобусен транспорт или морски транспорт, всички сме се обединяваме около консенсус по общите правила, да няма дискриминация, да има да се предвиди подпомагане на хората с увреждания, да има компенсации за, при а, анулиране, при забавене, при закъснение, т.е. при загубване, при изгубване на багажите, т.е. основни правила, свързани с правата на пътниците. От друга страна обаче има известна дискриминация, що се отнася до отделните видове транспорт, какви да бъдат компенсациите и е, как, какъв да бъде обхвата. Така че струвам си, че, струвам си, че координаторите биха могли да работят по този въпрос и да обсъдат въпросите с съвета, защото що се отнася по обхвата, по самата компе, модалностите на компенсацията и начините на компенсация, наистина трябва да, да, да, да се постигне, да се стигне до някакви компромисни положения. След като е, гласуваме четирите вида, ако мога така да се е, израза, би трябвало да бъдем в състояние да изработиме така наречената харта на пътниците, в които да залегнат е, правата на пътниците, защото това ще бъде първо едно доказателство, че Европа, Европа наистина има нормативна уредба за защита на пътниците и по този начин ще, не, ще, не, ще информираме пътниците, тъй като, е, както, както казах, информацията първо е, е така раз, е, присъства в, различни нормативни уредби, тя е просто частична, раз, разхвърлена, същевременно е цялата нормативна уредба е прекалено сложна и по този начин ще информираме пътниците и ще е възможно, може би по този начин, да се централизира и цялата система за подаване на жалби, удовлетворение на жалби. Така че след като разгледаме и след като приемеме различните регламенти, бихме могли да помислим за изработване на една харта на основните права, в което ще влезе обхвата, обхвата модали, модалностите за компенсация в различните видове транспорт, така ще има известна яснота и ще има и едно по-ясно политическо послание. Благодаря ви, господин Епик. Благодаря, господин председател. Господин Крамер до някъде взе думата, като каза за различните изисквания. Вярно е, че има всъщност голяма връзка между изискванията, които ще наложим за хората с увреждания, за достъпността на хората с увреждания и приложеното поле. Да, вярно е, че в Европа по принцип се предвижда да има някаква платформа в автобусите, например, за. Всъщност, извинете, за Нью Йорк става въпрос. И да може автобусите да са пригодени за хора в инвалидни колички. Още повече, че шофьорът е обучен как да използва платформата, за да може да се качи въпросният човек в инвалидна количка и останалите пътници не се оплакват от закъснението, което това предизвиква. Ние също трябва да имаме идея за приложното поле на регламента, който искаме да изготвим. Още повече трябва да има ясна дефиниция какво ще включва местен транспорт, транспорт регионален и така нататък. Например, в холандски е, език терминът регионален е много строго ограничен. Може би трябва по-скоро да говорим за интеррегионален, междурегионален транспорт. Може би трябва това да залегне също и в текста, който по-нататъка ще а, приемем. Но със сигурност не можем да включим абсолютно всичко в един текст. Единственото, което е сигурно, че трябва да имаме гъвкавост. Благодаря, госпожа Лихтенберген, но за 10 секунди, бързичко. You, um... Благодаря, господин председател. Ако имате само автобусен транспорт. Но ако се чете, че а, тази директива няма да включва автобусите на, на два етажа, примерно, каквито има в Великобритания, какво ще правим тогава? или пък ако кажем, че няма да включва автобуси, които отиват а, извън граници, извън граничен транспорт, защото това са островни държави, какво ще правим тогава? Да, добре. От комисията, кой иска да отговори? Господин... Госпожа Халтман, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Както вече знаете, ние бихме желали да допълним правата на пътниците е, във всички видове транспорт. И мисля, че тук трябва да зададем две основни, два основни въпроса за приложното поле ако искаме да осигурим равенство правата както на операторите, така и на пътниците, ще ни трябва възможно най-голямо поле на действие, което да се прилага както за международния, така и за националния транспорт, а също и доколкото това е възможно за местния транспорт. Другият основен проблем е въпросът за отговорността на автобусните компании – спрямо, естествено, някакъв инцидент, който се случва с пътника, било то раняване, смърт или пък загуба на багажа. Това засяга най-вече пътниците. Има един, има един известен елемент на несигурност при международните пътувания. На първо четене Европейският парламент подкрепи основната линия на предложението. Комисията счита, че голям брой от измененията, предложени от вас, всъщност са полезни и защитават наистина правата на пътниците. При дискусията в съвета, особено по двете точки, за които вече споменах, там нещата вървят по-трудно, но трябва все пак да благодарим на шведското председателство, което прави невероятни усилия за да се постигне компромис. Искам също така да разясня няколко точки, според мен е недоизяснени. Първо, например, да кажа, че всъщност се говор... казвате, че не се предвижда никакво настаняване, преанулирани поли... Е, пренулирани пътувания или обещетения. Мисля, че не може да има единен подход. Обедени сме, че съветът ще постигне политическо споразумение на 19 декември. Това ще позволи да се започнат преглед и четене, второ четене в Европейския парламент въз основа на двете законодателни предложения, а след това ще искаме да се стигне до приемане на документа през 2010 година, най-вероятно по време на Белгийското председателство. Разбира се, ще трябва да имаме компромисен дух, също така и гъвкавост. Комисията ще се опита също да покаже своята гъвкавост и да изиграе своята роля на посредник за постигане на споразумението. Относно пакета, Комисията остава отворена, но мисля, че трябва да се изчака какъв напредък ще се постигне в близко време относно предложението, което разглеждаме сега. Считам, че бихме могли да разгледаме плюсовете и минусите и да видим, например, ако се получи блокиране на пакета за автобусния транспорт, това може да блокира пакета за морския транспорт и обратното. И две кратки отговорчета, например, първо на господин Крамер. Информациите за приложението на регламента РАИЛ за ЖП транспорта и това как се прилага това споразумение в отделните държави, вече са на лице. А комисията иска също да покаже, че Европа се грижи за правата на пътниците и ще се опитаме да информираме пътниците за техните права, нещо, което ще стане следващата година. Ще започнем информационна кампания за правата на пътниците при всички видове транспорт. Благодаря. Hey, think... Благодаря, колеги. Мисля, че трябва да се присъединим към казаното от госпожа Ела Сендърс и нейния доклад. Госпожо Аутман, бихте ли си изключили микрофона? Благодаря. Благодаря. Искам да дам правото на, на правомощията на докладчиците, докладчиците в сянка да водят преговорите, за да могат те да продължат. Искам също така да запазим тези два въпроса, поне за сега в пакет. Надяваме се да имаме обща позиция по тях и те да, тя да бъде представена заедно. Но е вярно, че може а, един блокаж върху автобусния транспорт да вземе за заложник и морския. Но, поне за сега, искаме да кажем на съвета, че ги виждаме като един пакет. И за това ще помоля докладчиците и докладчиците в сянка да се придържат към тази насока. Ако те са доволни с казаното да не. Ще дам думата на господин Канцин. Благодаря ви, господин председател, за тези уточнения. Мисля, че това уточнение беше много уместно. Защото не можехме да оставиме автобусния транспорт на страна и да се опитаме да разглеждаме само останалите транспортни средства. Така че смятам, че това, което казахте и добавихте, е много уместно. Целта не е да получиме допълнителни правомощия, като, е, като защитаваме повече интересите на пътниците. Не, целта е да има всички заинтересовани страни да поемат своята отговорност, тъй като до, до сега е, отговорностите като че ли не бяха добре очертани и уточнени. Тоест, тези трябва да, да се опитат трябва да се опитаме да изработиме регламент, който да задължава тези, които са проявили известно немърливост или които са направили грешки, да заплатат за това, като същевременно се е, защитат и правата на хората с увреждания и на по-специално на хората с ограничена подвижност. Техните права наистина е, трябва да се защита, дори и ако това почне, трябва да стане постепенно. Е, е, в правилата трябва да, да залегне право на, на достъп, улеснения за хора с е, ограничена мобилност, компенсации, недискриминация, т.е. всички тези аспекти трябва да влезат и може би е, за това трябва да разширим обхвата на дефиницията регионален транспорт. Защото когато става дума за международен транспорт, общо заето няма е, така разнобойно, но мисля, че трябва да, да уточниме, що се говори, що, какво имаме предвид пред регионален транспорт. 557 души гласуваха член 2, т.е. изключване на градския и на градския транспорт и транспорта в периферията на градовете, до толкова, доколкото това е обществена услуга, но но, но дори, дори когато си купя билет за градски транспорт, ако пострадам по някакъв начин, това не значи, че после не трябва да получа компенсация. Много местно е, че споменахте известни дерогации, които се търсят от държавите членки, така че мисля, че координаторите и докладчиците в сянка трябва да продължат обсъжданията и да продължим да разглеждаме нещата, като в пакета сега обмяна на мнения по проектите ТЕН-Т. Давам ви думата и имаме по-малко от час за обсъждане на този въпрос, защото крайна сметка няма, няма, няма нужда да обсъждам и един час, ако а, няма а, желащи за изкачване. И, и ако напуснете между време не много ви моля да си проведете заседанието отвън, а не вътре, господин Much, uh, Chairman, contribute... Благодаря, благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък, най-вероятно не повече от 10 минути. Господин председател, уважаеми членове на парламента, благодаря за поканата. Тук съм, за да представя от името на Европейската комисия резултатите от предложения за поръчки за програмата TEN-T за 2009. Представихме ви две брошури, които представят какво точно се случи и кои проекти бяха одобрени за финансиране и кои бяха одобрени, но не бяха избрани за финансиране. Това е нова практика от 2007 година когато се постигна споразумение, че Европейската комисия ще представя а, своите решения пред Комисията по транспорта на парламента, преди да се стигне до процедура по комитология. Също така ще трябва да направим също предложение пред Комисията по финансова помощ, за да ги убедим, че има нужда да се финансират тези проекти. Имахме три програми през 2009. Едната вече беше приета. Става индивидуалните финансиращи, решения за финансиране вече бяха взети. Имаше план за економическо подпомагане 500 000 евро, кои, 500 милиона евро, които бяха гласувани по този фонд и бяха приети и одобрени от парламента а бюджета на ТНТ програмата също помага това финансиране и се надяваме също така да подпомогне по този начин излизането от економическата криза. Днес остават две по-малки програми с по-малко приложно поле. Става въпрос за една програма с 80 милиона евро средства и също така а, друга програма за интелигентния транспорт и също така управление на железопътния транспорт. Каква е селекцията? Тази година тя беше много трудна. За годишната програма имахме 80 милиона налични по базовата програма, която беше прията в началото на 2009 година с процедура по комитология с държавите членки. Имаме 96 предложения, с които искат около 320 милиона, милиона евро поискани. Виждате, че със сигурност няма да ни стигнат, докато имаме 80 милиона. И за това ще имаме външна оценка, от, външна оценка от независими експерти, която оценява различните индивидуални проекти, в зависимост от критериите на програмата TEN-T. Тази външна оценка ни позволи да слезем от 96 на 59 предложения за финансиране. Тези 59 е, е, предложения все още представляват сума от 256 милиона, така че пак не ни стигат парите. И тогава се проведе втора оценка с, с е, подкрепата на изпълнителната агенция по ТЕНТИ. Нещо, което ни позволи да сведем предложението от 59 на 32. В брошурата имате списъка с 32-те предложения, които бяха избрани, заедно с финансирането предложено за тях. Имате коментари с обяснение защо точно тия проекти са били избрани. Отбележете се, че тези 32 проекта са били също така измежду препоръчените на външните експерти, а също и от вътрешния, вътрешната оценка на комисията а също и одобрени от Генерална дирекция Транспорт и околна среда. Имате и списъка с останалите проекти, които не са били а, избрани за финансиране. Било то, защото са, не са били избрани от комисията или от външните експерти. Обясняват се и причините, поради които са били отхвърлени. Понякога, за съжаление, ни се налага поради бюджетни ограничения да се придържаме мотамо, дума по дума към критериите а също така в някои случаи някои са отхвърлени, защото не спазват европейските а, изисквания, например за околна среда и други. И за това трябваше да направим избор. Определено много сложно упражнение при такъв ограничен бюджет, а такива големи нужди в държавите членки. Нещо, което определено а, ни но, оказа натиск. Ако разгледате статистиките, ще видите какви типове проекти сме финансирали тази година се отпускат големи суми за проучвания, близо 72 милиона отиват за такива. И а, също така за проекти, които ще финансират и ще подмогнат економическото възстановяване. Разбира се, това зависи и от размера на тръжната процедура, на, на процедурата. И а, това са проекти, които в много случаи имат за, нуж... имат за цел да подготвят почвата, така да се каже, и след това вече на тях да се базират следващите ни стъпки. Имаме 22% работни проекти и други, още по-малък брой, смесено работни проучвателни проекти. Ще видите също така, че имам предложения за всякакви типове транспорт, но най-вече сухопътен, железопътен транспорт. И ако разгледате какво точно беше представено като проект и после избрано, ще видите, че имаме намаляване от 3 на 0,6%. Също така за, въз... за въздушния транспорт проектите бяха малко, за сметка на това имахме повече, близо 7% за водни проекти. И за пристанищата имаме 11 предложени, няколко избрани. И знам, че бюджетната част за ЖП транспорта се повиши от 32 към 54 близо. И за пътните от 23, за проекта сме избрали 8 и е, сумата също е по-голяма, съм бюджетната сума също ще бъде по-голяма. Няма да влизам в отделните проекти и детайлите по тях. Можете да ги изчетете в документите пред вас. А също така и коментарите, както вече казах. А сега нека да се обърна към многогодишната програма. Това тя беше втората, която ще разглеждаме днес. Три основни области. Преформулиране на трафика, водните навигационни водните магистрали. И тези водни магистрали, това са всъщност единствената област, която не успя да оползотвори бюджета. Имахме 6 предложения и само едно беше избрано от външните оценители. Причините са, че по другите проекти държавите членки като че ли не бяха доволни, не бяха ангажирани или не бяха заинтересовани от концепцията за водни магистрали. Така че само един проект беше избран с стойност 70 милиона. Комисията работи и по тази програма за следващата година ще отделим известно време да си извлечем полуките от това, което се случи, за да сме сигурни, че до година ще имаме по-добри резултати по тази точка. Но разбира се, ще видим и какво ще предложат държавите членки. По По ITS имаме много повече предложения и те са, той е част от пакета от 2007 година и ще успеем да имаме по-голямо финансиране. Знам, че най-вероятно ще се потвърдят тези а, 100 000 ми, милиона по фаза 2. И целта е да се приложат общи е, транспортни стандарти за целия Европейски съюз. Другият компонент ITMS, който също започна през 2007 година с 160 е, милиона, които бяха финансирани. Имахме също така. Ще имаме предложения, които ще влязат в бюджета. След днешните документи, днешната презентация. Ще имаме втора стъпка на 7 декември. Надявам се вие да разгледате коментарите и да приемете а, проектите, които са предложени за финансиране. И също така, надявам се, комисията също да може да избере, да приеме бюджета за финансиране през януари. И след това изпълнителната агенция на ТНТ ще а, започне да действа. Господин председател, само още една минутка, за да информирам комисията ви за работната програма за 2010. Тя беше представена миналата седмица на комисията по финансира... финансовата помощ. Може би вече я знаете, но все пак. Представихме две работни програми за 2010 на този етап. Едната е дългогодишна, която покрива системата за информация с финансиране за 10 милиона евро. Ще има тръжна процедура през април и също така ще има вторият транш от функционалните блокове, нещо за, за европейско небе, програмата за европейско небе. Това беше прието също миналата седмица от държавите членки. Също така ще имаме годишна програма за 2010, която е малко по-специална, защото ще засяга две, два основни финансови инструмента. Единият инструмент за е, гаранции на заемите, който е приложен от Европейската инвестиционна банка и е част от процедурите през 2007 година. А, вече имаме 105 милиона евро по тази линия, пуснати от банката. И също така 50 милиона допълнително финансиране, което ще бъде отпуснато. А, ще бъдат отпуснати и също така нещо ново. Ние ще допринесем в бюджета Тенти с 80 милиона евро от известния фонд Маргарита, който ще се добави към фонда за възстановяване на економиката. И има различни институти, които допринасят в този фонд. Един е в Германия, другия е във Франция. И също така мисля, че има и в Италия, и Полша. Извинете ме, ако съм пропуснал някой. Но това е така, да се каже, състава на въпросният фонд Маргарита. И ще имаме средства по финансовата регулация на ТНЧИ, нещо, което ще допринесе с 1% от финансирането и ще имаме лост от 3,5% и ако считате, че облигационните книжа също участват, ще имате около 2 милиарда евро, идващи от там. И а, мисля, че това също са добри приноси към бюджета на ТНТ. Това е развитието на нещата, които исках да ви представя. Неща, които са напълно нормални по отделните процедури, които имаме. Това е. Благодаря, господин председател. Thank you, Mr. Благодаря, господин Пакет. Има един много дълъг списък на а, желаящи да се изкажат и това не ме очудва. По многогодишната програма мисля, че сме така, че, че ходиме по остри камъчета, но трябва да чуем какво искат да кажат различните членове и какви са различните позиции. Господин Роч. Благодаря, господин председател. Ще съм кратък, тъй като няма много време до пет и половина. Искам да благодаря на комисията за предоставената информация. Накратко проектите и тръжните процедури са е, изготвени по начина, по който ние си ги представихме, или поне в основните акценти. при подбора на проектите виждаме, че един трябва да се вижда, че трябва да се поставят определени акценти при а, този подбор. Като видим, че от 59 проекта са били избрани само 32. Финансирането е намалено а, с 50%. Сега обаче се а, внасят нови искания, които не се вземат в предвид. Добре е при всеки един отказ да се напомни а, какво е желанието а, на парламента относно финансирането на тези проекти, защото има много интересни проекти, някои от тях не бяха взети предвид, но ще все пак ще е интересно да се вземат предвид. Относно плана за економическо възстановяване, споменахте го, искам да изкажа със съжаление и да си спомня за времето, когато имаше един председател на комисията, господин Жан Делор, който изготва, говори за бяла книга, която имаше за цел България, Европа да бъде изведена на преден план за економически растеж в Европа, който е важен за Европа. Относно плана за економическо възстановяване и в рамките на този план а, транспорта не получава нито цент Смятам, че е крайно време в комисията да е наясно, че транспортът като цяло определя мобилността и с него са свързани проекти. Е, може да допренесе за развитие на европейско ниво от една страна и от друга страна нито една програма за економическо възстановяване не може да е успешна без да са предвидени средства за а, транспорта. Последен коментар, който искам да направя относно тези програми и разяснените, които а, дадохте, са много интересни. 75 процента от изследванията са ам, финансирани или както виждам в момента са 52%. Какво се случва с средствата, които а, са били предоставени в миналото за изследвания и не са се осъществили? Това са просто средства на Европейския съюз, които са а, включени в а, проекти и няма а, а, никакво решение вследствие на тях или никаква реакция или никаква оценка. Благодаря ви. е, че ням, няма да има никакви дебати, ако наистина можем да намерим тези пари. Благодаря ви, господин председател. Аз а, подкрепям казаното от Матю и аз мисля, че относно селекцията на проектите сме тръгнали по, прав... по правилния път. В железопътния транспорт ще се отпуснат допълнителни средства и това ще бъде добре дошло. като, като същевременно се внедрат електронни системи, които ще увеличат конкурентоспособността на е, целия железопътен транспорт. Но, що се отнася до плана за възстановяване, ние решихме да а, е, заложиме някои средства предварително, за да може да има една бърза реакция. Но какво означава това? Това означава, че може би в края на многогодишния бюджет ще се окажеме с празна хазна. Така че трябва да много внимателно при да подбираме различните решения, свързани с трансевропейските мрежи. Но Естествено, че е необходимо да се създадат мрежи и връзки, транснационални връзки, защото от една страна това създава работни места, от друга страна увеличава и улеснява мобилността. А колкото до фонда Маргарита, за който говорите, мен не ми е много ясно за какво става дума. Този фонд, каква е неговата цел? Е, какво ще какво ще компенсира той, може би е, ще, ще предостави средства, когато се изчерпат е, средствата в многогодишния план или, или за някакви комбинирани мрежи. Не ми е много ясно каква е целта. Благодаря. Нямам никой от името на Алде. Така че госпожа Лихтенберг и след това госпожа... Благодаря ви. За мен винаги е интересно да видя а, конкретни примери, които показват къде са отишли парите. Постоянно говорим а, за модерните автомагистрали, но всъщност се случва много малко. Става въпрос не толкова за бюрокрация и интересите на държавите членки и тази тема не е от голям интерес за тях. Може би трябва да си отделим време и да направим анализ, защо говорим от години за този прекрасен проект но всъщност в действителност се случва много малко. А, има и абсолютно безспорни проекти, които се внасят. Ето защо трябва да си вземем време и да престанем да надуваме този балон. Понякога а, имам впечатлението, че има такива проекти, които се държат в чекмеджетата, които а, при всяка възможност се внасят внасят се и се изваждат от чехмеджето постоянно. Трябва да се каже, този проект е а, отхвърлен от комисията три пъти или четири пъти. Ето защо ние не го приемаме вече. И не трябва следващата комисия се занимава пак с този проект, а а не да а, има надежда, че когато има някакви пари останали, да се финансира някаква глупост. И по този повод този проект да се внася отново. А, абсолютно за някои проекти се крият национални интереси. А, и когато проекта бъде отхвърлен, тогава вината да се прехвърли върху на европейско ниво. Това, което е важно за мен, говорихме за а, директивата, за преразглеждане директивата за транснационалните мрежи. Беше заключено в пленарна зала, трябва да има а, правила за това какво означава понятието регионални средства които се вливат в тези проекти, за да можем да добием един общ поглед. Защото а, някои от тези проекти са отхвърлени с право. След това те се появяват в рамките на регионалните фондове и биват финансирани. А, по този начин става така, че а, там, къде на едното място биват отхвърлени, на другото уж отговарят на критериите и се приемат. А, ето, а, защо а, не печелят тези, които имат добри проекти, а печелят тези, които са професионалисти. има един проект, който се финансира. Тези, които а, ръководят а, проекта, казват, че не им стигат средствата, дали е така или не. Те, той казва, а, едни казват, ние няма нужда от европейски пари, други казват, а, не ни стигат европейските пари, имаме нужда от тях. Трябва да видим в кой случай как стоят а, нещата. а, в, за изграждането на пътните тунели. Има 163 хиляди в а, Европа. За това трябва да се занимаваме по този въпрос. Искам с фонда Маргарита да се реши какво е положението, какви сделки трябва да се а, осъществяват. Това представлява интерес за мен. Относно фонда Маргарита, аз съм на същото мнение. Аз мислих, че това има нещо с а, Дания, защото там има такава атракция, свързана с името на Маргарита. А, много неща бяха казани. А, разбира се, а, политическото занимават с транспорт желаят да се вливат повече средства, особено в рамките на вътрешния пазар, вътрешния единен пазар, за да може да се доизгради той. Интермодалностите са важни да бъдат спазвани. трябва да се подхожа интермодално в областта на транспорта, как той да стане устойчив. Разбира се, е много трудно да се вземе а, правилното решение. Искам да кажа нещо в предложението на госпожа Лихтенбергер за това, че има предложения, които се появяват отново и отново и не трябва да бъдат одобрявани от националните а, власти. М мога да кажа от кои държави какви проекти се предлагат. Като цяло, Мога да си представя, че определени предложения не са толкова спешни, но все пак са разумни. И те трябва все пак да излезат на преден план. Има други области, например в Долна Саксония, някои проекти не са били навременни, не им е било времето, но са били разумни, са били приети. Има и решения, които а, са повлияни от националните интереси. Това не трябва да се а, подкрепя на европейско ниво. А, трябва критериите да бъдат а, следните. Дали този проект О, е от а, европейско значение? Това е, което искам да кажа а, от името на моята политическа група. Thank you, Mr. Благодаря, господин Канчен. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък. Ще обсъдиме по-нататък мрежите, европейските мрежи, така че ще остава този въпрос въпрос на страна. Що се отнася обаче до фонда Маргарита, мисля, че трябва да разгледаме структурно нещата, вместо да се да, да, да, разпръс, да разпръснем средства по най-различни проекти, би трябвало да концентрираме средствата в полезни и целенасочени проекти. Тоест, този фонд може да бъде много полезен и рационален, ако средствата се разходват целесообразно. А, значи, от една страна а, да, се, да се съберат и, и а, канализират средствата, но също времено да се упражнява контрол по целевото използване на средствата. Тоест по този начин ще имаме и поглед върху самото програмиране. Тоест, е, предварително трябва да сме изработили и определили приоритетите. И това да влезе в е, приори приоритетното програмиране и след това самото изпълнение на програмите, като се стигне до една а, завършена система на съвместно финансиране, а, като ответната страна ще бъде публично-частния сектор. Бих искал също така да прикана комисията да използва по-често този вид инструментариум, за да могат програмите и проектите да бъдат по-добре контролирани. В програмата Маргарит трябва да има и един италиански проект. Не виждам италианския проект така че, доколкото знам, всички могат да участват. Е, госпожа Аяла Сандър. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на комисията за това, че е довело до успешен край това особено тежко упражнение, така да се каже. И също така, че ние наистина трябва да се съсредоточим върху приоритетните аспекти. Е, не отричам компетенциите на господин Пакет, но като, сме, като се знае, че сме изправени пред а, различни предизвикателства, би ли могъл той да ни даде малко повече информация относно бъдещето на европейските транспортни мрежи? Искам също така да знам може да се представят съфинансираните части по годишната и по многогодишната програма, за която той говори. Ще успеем ли да се справим с предизвикателствата? Наистина ще успеем да съфинансираме проектите? Мисля, че не трябва да стигаме до ситуация, при която допълнително после да искаме още пари. Трябва да имаме насока. И а, тъй като средствата са ограничени, Трябва да видим какво ще направим. Вярно е, че изследванията са много важни. Трябва да се проучат всички съществуващи рискове преди да пристъпим към действие, но все пак да не забравяме, че наистина имаше проблеми относно дефиницията на тези, е, тези изследвания. И ви моля, нека комисията да каже няколко думи относно ефективността на тези изследвания. Целта е, разбира се, да се избегнат рисковете. Господин Кан Шиан също говори по тази тема и е, каза, че наистина е добре да включим транспорта тук. Може би сте казали нещо повече, докато бях е, навън, докато отсъствах, но бихте ли могли да кажете нещо повече по фонда? това, което той представлява за, например, развитието на устойчив транспорт, за сигурността, за кохезията. Тоест, искам да имам повече информация за фонда Маргарита. Опитах се да получа пълна информация, но нямам такава. И искам няколко допълнителни елемента относно графика. Ще приемем финансирането това е нещо важно, да, но мисля, че трябваше да има оценка на фазите. Така че искам да ми уточните фазите. Благодаря, господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че определено имаме три специфични приоритета, но не бива да имаме прекалено много. Имам следващия въпрос. На страница 6 се говори за приоритетите и сумите. И казвате, че имаме 370 милиона и че имаме разпределение 356 милиона. Това означава ли, че имаме още близо десетина, 15 милиона, които остават? и че няма проект, който да бъде финансиран с тях. Може би ще трябва да помислим заедно. Е, според това, което виждаме, имаме 12 испански проекта, 12 италиански и Полша има само 3 проекта. А през това площа е почти еднаква с Испания. Това какво означава? Какво е съотношението между нуждите и а, подадените кандидатури за проекти? Какво трябва да се прави при подобен случай? Искам също така да кажа, че съм възхитен от Италия, когато те искат 69 милиона евро финансиране. Как са им дали толкова средства, след като Польша също има нужда? Има само три проекта одобрени. Каква е ролята на Европейската комисия в този случай? А, доколкото разбирам, първо оценката се прави от външни експерти, а комисията само се съгласява. И изпринтираме няколко брошури с коментари. Това достатъчно активно ли е? Това искам да ми обясните. Благодаря. Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на някои важни елементи. От една страна констатираме, че тези средства, предназначени за годишната програма 2009, както и в рамките на многогодишната програма бяха разпределени. Това са 50 милиона евро. Ако се разпределят през, на тези 5 години, се получава на солидна сума. Тези средства се предоставят за гаранции за кредиторите. 2007 милиарда евро бяха а, изискани през 2008 година. През 2010-2013 остава а, 1 милион евро а, за проектите ТНТ. Около 240 милиона на година. Ако погледнем проектите в рамките на инфраструктурата, това не е никаква сума. Искам да запитам комисията. В областта на транспорта какво искат те да постигнат с този бюджет? Ще е от интерес в тази комисия по транспорта и туризма през следващата половин година да се организира дискусия с националните парламенти, за да а, се говори и обсъжда ам, използването и разходването на средствата от тези фондове, тъй като държавите членки биха могли да съдействат и да участват при изпълнението на оперативните програми, както и да се, за да могат да се предоставят и повече средства на разположение за инфраструктурните проекти. По отношение на а, начина на подбора, искам да помоля комисията. Ще бъде много добре, ако се вслушаме в националните правителства. На страницата, на веб страница на ТНТ ще е добре, ако а, се изброят проектите, които са били избрани. Тук а, имам предвид съдържанието на самите заявления, защото има други държави членки, които не са успели до сега да подадат проекти, които са били одобрени. Ето защо а, е добре да се изброят кои проекти са били избрани предишната година, какъв е техният инвестиционен обхват и така нататък. Нека да се върнем към двете решения, свързани с едногодишната и многогодишната а, рамка. Ако вземем проекта EasyWay, Румъния не е дала никакви заявления за година 2009, но за многогодишната рамкова програма Румъния е заявила проект във връзка с магистралите близост до Черно море. може би изложението е малко странно, защото се подчертава, че тъй като има липса на проекти в този регион – този проект всъщност е а, отхвърлен, тъй като са липсвали други проекти. Вместо да му се даде допълнителна стойност, добавена стойност, той бива отхвърлен. Смятам, че това не е нормално. Тъй като за Румъния и България а, Черноморският регион е много важен а, регион. Е много важен регион за нас добре, ако още от началото имаме право на участие, за да може един такъв проект а, да бъде одобрен. Проект свързан с развитието на Черноморския регион и към него да се присъединят други проекти. Черноморския регион е от изключително важно значение и ето защо смятам, че това решение е странно. Относно фонда Маргарита, и така ще приключа с моето изказване, този фонд е свързан с борбата срещу климатичните промени. Става въпроса за разпределяне на усилията и за намаляване на емисията от въглероден двуокис. Трябва да се предоставят средства а, за транспортни, транспортните средства и за намаляване на емисиите в а, този сектор. Благодаря, госпожа Тикал. Опитвам се да прегледам две тези документи, за, за да видя дали има а, така успешни проекти между Северна и Южна Ирландия. Четири пъти ги прегледах и видях, че няма. Господин Левандовски е, спомена 12 проекта, значи Великобритания всъщност ги е, ги е предложила тези е, проекти. Е също, ако се позовем и наказаното госпожа е, Тикао, стигаме до същото. Така че проект 905 е е, е, е, просто е, този, този проект е отвърлен. Става, става, става дума за най, е, мястото, където се получават най-големите задръствания. Е, така че ако използваме и немската дума, за да квалифицираме този то е отхвърлен, той е просто не, не, невероятно не, не мотивиран. Така че, честно казано, никак не, не съм удовлетворен от решенията, които са взети от комисията. Господин Либератски пита дали сте се допитали до експертите. Вие може би сте се до, до, допитали, но най-после не сте взели предвид, защото примерно а, Експертите са казали, че проект 905 трябва непременно да бъде а, изпълнен. Така че много трудно струва ми се, че че много разочароващо, че много, много страни и проектите на, на много а, е, страни е, просто са отхвърлени. Е, Северна Ирландия е част от Обединеното кралство, но слава Богу, че е свързана по някакъв начин и с Южна Ирландия, само и за да участва в проектите. Така че, може би, би да ви давам думата сега да отговорите на така дипломатичното намеса в дискусията. Благодаря ви, господин председател. Ще отговоря на въпросите по ред, а не в обратен ред. Но да знаете, че че е, в, е, ще, ще, ви, ще, ще, ще, ще, ще, ви, ще ви спра, ако не сте отговорили на моя въпрос, така че не, ще бъда, ще бъда много, много кратък. И при всички случаи ще отговоря на вашия въпрос, господин председател. Няколко, няколко изказващи си е, подигнаха въпроса за проследяване изпълнението на, на проектите. Наистина би било полезно, ако направиме, ако публикуваме един преглед на всичките е, изследвания, които са направени, Аз мога, разбира се, да ви предоставя съответните цифри. По принцип няма. А, не е задължително за държавите членки след изпълнението на проекта да се направи едно а, проследяване, един анализ. А, по, по принцип. А, има, що се отнася до тунелите, се правят едни предварит, предварителни проучвания, като например тунела е, Льон Торино. Като, като, като, то, като този анализ а, беше за така, за така нареченото предварително проучване, за да видим дали е, има достат, достатъчна. Да, да, да, дали може да се реализира този огромен проект. И по принцип такива предварителни анализи и проучвания се правят за големите, скъпите е, проекти. Е, някой спомена, че в края на програмата ще е, няма да разполагаме с никакви средства. В момента разполагаме с по-малко от 1 милиард и 500 е, милиона бяха платени в аванса е, програмата за възстановяване. Така че пете 5 милиарда, които бяха отпуснати през 2007 година, ще бъдат обект на един междинен преглед следващата година. И някои, както вече споменах, някои проекти не са започнати, на други беше сменен обхвата и целта, така че възможно след междинния преглед да се окаже, че има известни средства на разположение, които биха могли да бъдат пренасочени. Така че, както казах, през 2010, 2010 година ще се направи един преглед, от който ще стане ясно какво ни остава да изпълниме в рамките на многогодишната програма за 11, 12 и 13 година по какъв начин се използва инструмента за гаранция на заемите от Европейската инвестиционна банка. Както вече казах, малко средства са останали в, в фонда и ние не, наистина. защото а, трябва трябва да бъде, в този, в този преглед трябва също така да се направи анализ защо проектите, представени от някои държави членки, не отговарят на критериите. И... Предвиждаме също, също така проекти за интелигентните транспортни системи и е, евентуално да се направи е, преглед експост е, на първа фаза и да направим предварителните разработки по фаза втора. В цялата процедура на правене на, на, на извършване на селекции това ще, влез, ще влезат, ще се вземат предвид резултатите от фаза 1, ще, значи, в следващите проекти ще бъдат така наречените морски магистрали, да видим какво ще остане за редовните годишни работни програми, защото тези средства се използват е, от е, държавите членки. Виждате, че за тази година има страшно много проекти и предложения, както и за дейности, които трудно се финансират на национално равнище. Те са обект на съфинансиране, като ние участваме с 50%. Е, това не е, това не е много и, и наистина. Прави сте, че средствата са малко и ще трябва наистина да направим един много критичен избор за 2011 и 2012 година. И както споменаха много няколко от изказващите се, сред, средствата, които трябва да се пред, предоставят от страните членки, не са налични, така че ще трябва да се обсъдат а, начините а, за на, на, набиране и а, гарантиране на тези средства в, в момента, в който се обсъжда следващата финансова рамка. И... Но имаме извен, известни е, реф, реф, реф, референции, които по принцип позволяват е, правилното приложение на тази програма. Е, не знаеме дали ще имаме достатъчно средства за така наречената трета фаза за плана за, раз, за разгръщане на коридорите в след 2013 година а, имаше а, много коментари по фонда Маргарит, който е един дялов фонд, предложен от Европейската банка за, инвести... за Европейската инвестиционна банка в Каза де Депо от Италия участва. Сега не, не, не знам какви са, какви са всичките, кои са всичките банки, които участват, но все още има възможност за участие, може да се, да се заяви участие, така че е, много държави членки са изразили е, желанието си да станат е, да участват дялово в фонда Маргарит. За, става дума за тези средствата ще бъдат за ТНТ, енергийни проекти, транспорт. И доколкото е възможност, с средствата ще бъдат използвани и за прилагане на ефективни политики за борба с промените в климата. Естествено, фонда Маргарита в никакъв случай не може да компенсира липсата на средства по ТНТ, но също времено тези 80 милиона от тези 280 от тях ще бъдат а, на, на, на, насочени към а, ТНТ. И в крайна сметка общ, общ, общата сума е милиард и половина евро, които ще се инвестират в ТНТ. Така че Става, този, този проект е съфинансиран предимно от е, частния сектор. Това, но и както казах, е, този, този фонд наистина е един солиден инструмент, който допълва със средства, но в никакъв случай не може да е, компенсира липсата на средства. Що се отнася до е, изследванията, е, тези, тези държави членки, които имат е, право на, е, на, на средства, които могат да получат, получат средства, могат да е, и да подобни изследвания. Тези, които не, разбира се, не могат. Но е, е, но проектите, които не са били прияти, не, не значи, че не са добри проекти. Това до някъде отговарям ви. Отговарям, господин председател. Не, че не са добри проекти, а просто в момента не отговарят на, на а, а, приоритети и, или пък не са предложени за съфинансиране или или има някакви проблеми свързани с бюджетното осигуряване, но ще се върна към това малко по-късно. Що се отнася до въпроса дали разчитаме на външна е, оценка, не. Външните експерти с, с така е, подготвят от условия. Те по някакъв, по някакъв начин така из, изработват а, пред предварителните критерии, които дават възможност да има по-голяма прозрачност, но след това вече трябва да се да се да се, да се правят а, така наречените много трудни изборите. Те обаче зависят от, от а, приоритетите. И затова някои много добри е, проекти, които са и е, много балансирани и така нататък, не могат да бъдат е, одобрени и приети. И много често има и географски дисбаланс. Но тъй като част от тях са добри, те биха могли пък евентуално да бъдат финансирани по линията на регионалните, на регионалните проекти с регионалните фендове. Uh, тук е, споменахте за прехвърлянето от един проект в, в друг. Мисля, че мислиме за едно и също нещо. А, всъщност изглежда, това изглеждаше като, като, като да е всеки път различен проект, но различните компоненти бяха едни и същи. Така, сега. Така че, господин председател, ако искате допълнителна информация по Маргарита, и понеже наш, нашия, нашия принос и наш, нашото, нашото участие беше до, из, до известна степен изработено от моята служба, можем да ви предоставим информацията. Европейската инвестиционна банка също е също би могла да предостави съответна информация. И сега, морските магистрали. Аз наистина съжалявам, че само един от шест проекта беше избран и не, и не всичките предварително определени средства за, а, ще бъдат а, а, използвани. Но това обаче не означава, че останалите средства ще бъдат а, загубени. Нека не забравяме, че е, всички, всички средства, които са, ложени, са заложени при всички случаи, ще бъдат освоени. Така че а, и за 2000, 2010, както, как, Както казах, наистина няма, няма да няма да... Средствата са наистина малко, така че запазваме известна част за край на 2010 година. Що се, от, що се отнася до така наречените Норска, морска магистрала за Черно море, съжалявам, че проекта не е бил е, прият външните експерти отхвърлиха този проект. И, но комисията, знаете, че наистина а, а, така приема а, първоначалната външа, външна оценка, за да може да има наистина критерии на прозрачност. А ако искате да знаете какви са били причините за отвърлянето на, на този проект, е, мога да ви бихме могли да ви предоставим едни по е, подробни анализи. Всички държави членки могат да разполагат с е, съответните оценъчни фишове на, на комисията и да знаят защо даден проект е бил прият или даден проект е бил отхвърлен. И благодарение на тази външна оценка, качеството на проектите е все по-добро и все по-добро с всека е, е, изминала година. Имаме вече много повече реферативен материал, много повече отправни точки, така че а, така. А, знаете, че два-два е, е, проекта на Обединеното кралство, свързани с Северна Ирландия, бяха приети, други три или четири бяха отхвърлени. Но в плана за економическо възстановяване, въз, възстановяване от 500 милиона, мисля, че има едно има много голямо участие, много повече отколкото просто много, много, много, много, много големи, много по-значителни средства, отколкото в миналото. А сега по специфичните проекти 900 study Uh, we noted uh, that it is at a very early stage. И така, по проекта за Манчестър, той е на много ранен етап. Казва се в проучването, че той може да бъде много полезен, но това ще се прецени на по-нататъчните стъпки. също така говорим най-вече за ефекта на лоста, който ще се финансира с 680 милиона евро. Така че трябва да се концентрираме в други проекти, където ще има по-малки разходи. Има и други проекти, които бяха избрани от различни държави членки, но където съответно няма достатъчно финансиране. Надявам се, че, сте, че съм бил достатъчно убедителен. А също така виждате, че комисията беше изправена пред невъзможната задача да избере между 59 проекта и трябваше да смалим броя им до 30 и съответно да се ширим според наличните средства, с които разполагаме. И надявам се, че съм ви убедил в това, което казвам. Благодаря. Искам да ви благодаря за вашият отговор, господин Пакет, въпреки че не всичко съм съгласен но пък и не беше напълно безсмислен. Тук разгледах нещата, говорим, предполагам, че става въпрос за 68 милиона. Благодаря ви. А сега, дами и господа, пристъпваме към заседанието на координаторите.